И така, още веднъж добро утро на всички. Във връзка с дневния ред ще напомня за едно изменение. Вчера не можахме да чуем изказването на колегата Маринеско по темата ОЛАВ, така че Днес в 14.30 е, ще започнем всъщност с темата на колегата Маринеско. Той ще ни информира за тристранните срещи по темата ОЛАВ. И така, сега започваме с изслушване на колегата, на колегата Бренинг Майер, е, кандидат, номиниран от Нидерландия. Докладчик е Томаш Здеховски. Да, е, това всъщност е осма точка, не девета. Обърках нещо. И така, първо господин Хенинг Майер. Благодаря. Госпожо Холмайер, е, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, госпожи и господа, добро утро. Радвам се, че имам възможност да се представя като кандидат за втори мандат като член на Европейската сметна палата. Представяйки се пред Комисията по бюджетен контрол и е, пред Европейския парламент, естествено имам предвид опита си през последните 6 години в Сметната палата и ще се опитам да очертая и всичко това, което ме мотивира за следващите 6 години. 6 години работих като член на Сметната палата и направих следните констатации. Необходима е повече яснота в работата на Сметната палата при аудитирането и една вече при отправянето на послания по ЕКАС на Сметната палата. И а, освен това, във връзка с специалните а, доклади, Европейската сметна палата трябва да а, а, изготвя докладите си на един ясен, разбираем език, защото по този начин ще се постигне повече четяемост на тези доклади. И още нещо а, констатирах. За 20 години е, Европейската сметна палата по отношение на е, европейските финанси винаги всъщност е, е издавала отрицателни становища, а също времено Европейската комисия винаги бива освободена от отговорност, което е меко казано странно. Така че през последните години се налага извода, че по отношение на редовността и на законосъобразността на изразходването на средствата, Европейският парламент трябва да държи много строга сметка за всичко това, което е констатирано в отчетите и аудитните доклади на Сметната палата. Аз съм отговарял и бях докладчик по стратегията във връзка с европейските финанси. Трябва да се обръща повече внимание на съответствието, както и на изпълнението на докладите за одити за изпълнение. Одитите за Хоризонт 2020, бях докладчик по тази тема, потвърди необходимостта от една стратегия на Европейския съюз в това отношение. 4 до 5% бе е, процента на грешката, установен е, в Хоризонт 2020, е, съгласно доклада на Сметната палата годишният е, доклад е, за Хоризонт 2020 се занимава именно с този въпрос, защо е толкова висока е, тази стойност, процента на грешката. Трябва да се обърне внимание най-вече на системните, на основните грешки. Необходимо е опростяване на Хоризонт 2020 в това отношение Сметната палата направи препоръки, които комисията намери, че са подходящи и че действително ще доведат до подобряване и упростяване на процесите. Непрекъснато трябва да продължаваме усилията за по- разумна методика във връзка с разходите и разходната ефективност. изразходваме милиони ежегодно. 60 милиона действително са прекалено голяма сума, според мен. И в годишния доклад по темата смятаме, че всичко това естествено трябва да се има предвид. Подчертаваме го и в оценката на въздействието. Що се отнася до гарантирането на и осигуряването на едно по-добро изпълнение, ние трябва да обърнем внимание на, на всичко това, което е, е свързано с е, одита на изпълнение, с е, одита на е, съответствието, като всичко. Естествено, ефективност е, е ефективност, ефикасност и редовност на разходите е, трябва да бъдат в баланс. Естествено, всичко това е, би трябвало да се отрази на работата на Европейската комисия в положителна посока. Трябва да се диференцира малко повече по отношение на различните политически програми на комисията и да е, се изисква и по-тясно сътрудничество между комисията и бенефициарите в държавите членки. Е, моята амбиция е да бъда един надежден, солиден член на Сметната палата, да е, управлявам добре одитите, е, които ръководя, да бъда един изцяло посветен на моята задача като член на Сметната палата, на моята работа. И е, тъй като държа много на сътрудничеството с Европейския парламент, както и изобщо с е, законодателите, ви уверявам, можете да разчитате на мен. Е, не само днес, изобщо. И се надявам, че ще мога да разчитам на един откровен диалог. Благодаря. Ще дам думата на Томас Стеховски, нашия докладчик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Бренинг Майер за неговото въведение в и слово. Ще му задам някои конкретни въпроси. Какви е, са вашите амбиции е, по отношение на следващите години във връзка с ефективността important things what you will promote in European Court of Auditors. Можете ли да ни кажете в крайна сметка кои са трите най-важни неща, които смятате, че трябва да се направят в рамките на Сметната палата и за които можете да допринесете, ще насърчите на развитие в съответната посока. И на второ място, нашето сътрудничество. Всеки казва естествено, че ще желае и ще се стреми към едно тясно сътрудничество с нашата комисия, но много важно е естествено как точно ще се развива сътрудничеството с националните органи между Европейската сметна палата и националните одитни органи ще трябва също да има тясно сътрудничество. Още нещо ще е, кажа. Модернизация на техниката на аудитиране. Е, ще ни кажете ли нещо по-конкретно по е, този въпрос? Как точно смятате, че трябва да се постигне? Благодаря. Благодаря ви за тези е, сериозни въпроси. Ще бъда е, съвсем кратък. Може би ще имаме възможност е, в бъдеще да се задълбочим по тези теми. Първият ви въпрос се отнася до ефективността на сметната палата. Ние трябва да реализираме прехода от финансовия одит и одита на съответствие към одит на изпълнението. Защото видяхме в някои случаи, че средствата се изразходват коректно. Да кажем, във връзка с пристанища, терминали и така нататък. Кораби се движат и фериботи без пасажери, без пътници. Така че, когато говорим за финансов одит и на одит на съответствие, трябва да знаем, че е много важно всъщност да следим най-вече за изпълнението. Затова пледирам за такъв преход. Повече от 60 милиона се изразходват за финансов одит и одит на съответствието. Това е твърде голям разход. Аз мятам, че бихме могли в крайна сметка доста по-ефтино да провеждаме и осъществяваме нашата одитна дейност. Важно е, естествено, как се работи с институциите, с националните парламенти, с Европейския парламент. Още в началото на моята дейност като член на Сметната палата аз работих по темата е, интенсификация на е, сътрудничеството с парламента. Посетих конференцията на Козак. Е, естествено, когато казвам парламента, имам предвид най-вече вашата комисия, но разбира се и Европейската комисия, с която трябва да се сътрудничи при всеки одит има в държавите членки много бенефициери, с които трябва да установим също по-тясно сътрудничество. Какъв е проблема в крайна сметка при изразходването на средствата? Това е основният въпрос. Сътрудничеството беше вашия втори въпрос. Да, смятам, че с върховните одитни е, институции в е, държавите членки трябва да се работи в по-тясно сътрудничество. Е, покрай а, работата по конкретния одит понякога е по-трудно да работим в тясно сътрудничество с върховните аудитиращи а, органи на държавите членки. Но аз, например, винаги се стремя да работя с Националната сметна палата в Нидерландия, когато работя по конкретен одит. И през последните 6 години се опитах да насърча комисията да водим а, разговор по темата иновации на аудитирането. Това е много важна тема. Когато се стигне до въпроса иновации и аудитиране, на първо място трябва да зададем въпроса какво означава изпълнението. Естествено, е, комисарите е, участват в тази дискусия и в Сметната палата е изключително важно да очертаем как точно ще може да се измерва изпълнението. Да не се задоволяваме единствено със съответствието на е, индикаторите по е, изпълнението. Не. Е, трябва да сме наясно, че всичко това, което правим е, при изпълнението, в крайна сметка, е, пряко се отразява на живота на европейските граждани. Господин Гонай има думата. Éppen szót, eh, nagy tisztelt üdvözlöm Bellingmeyer urat, еш енгед... Eh, Благодаря ви. Е, поздравявам е, господин Мейер. Е, радвам се, че сте тук сред нас. Желая ви и за работата ви през изминалите 6 години. Аз нямах възможност пряко да следа това, което е, се прави през изминалите 6 години, но междувременно се информирах и е, отбелязах два приоритета, на които вие обръщате внимание. Тесните контакти с европейските граждани на едно първо място. И по тази причина е, вие желаете именно правилата да бъдат по-прозрачни, по-малко сложни опростяване. Колко успешни са според вас изминалите 6 години във вашата дейност и какви са целите, които си поставяте за следващите 6 години, ако бъдете при... избран? И още един въпрос. Като член на Европейския парламент от Унгария, върховенството на закона за мен е много важно. Важно е, е, е редовно, съгласно правилата, да се изразходват средствата. Когато едно правителство обаче не е много категорично и решително в борбата си срещу корупцията, какво се случва? Добре, когато говорим за ОЛАФ, естествено се сещаме за редица случаи, в които се установи, че определени правителства в Европейския съюз просто заобикалят правилата. Какви са мерките, които могат да се предприемат е, срещу подобни явления? Съществуват ли възможности да се предприемат е, е, законодателни или законови мерки или е по-добре да подкрепяме правителствата? Много ви благодаря, господин Гунай, за зададените въпроси. Ще започна с първият ви въпрос – той засяга съгражданите ни, как можем да стигнем до тях, как да обясним понякога сложната работа на Европейската сметна палата на и как може тя да бъде обяснена на хората. През последните 6 години влязох във връзка с голям брой европейски граждани, които са вземат участие в различни програми на Европейския съюз и ги попитах какъв е техният опит с европейското финансиране и с методите на контрол. Ако има грешки, каква е причината за тези грешки? като се концентрирах върху темите, които попадат в моят ресор, като например научно-изследователската дейност. И имах много контакти в областта на следователската общност и исках да разбера какво е важно за хората в действителност. Освен това съм докладваща аудитор за всички агенции, резултатите на всички агенции и в тази си дейност се опитвам да се съсредоточа върху позицията на младите хора. Е, аз, Агенцията за въздушна безопасност в е, е техническа агенция за технически, технически мандат, но все пак тя гарантира безопасността на европейските граждани. защото това въжи и за Европейската агенция за лекарствата. И от тази гледна точка се опитвам да се свържа с европейските граждани и да ги поставя в центъра на интереса на нашите аудити. Вторият важен въпрос е върховенството на закона. Една от основните предварителни основание за европейското сътрудничество е върховенството на закона. Всеки трябва да се вписва в рамките на върховенството на закона. И когато се стигне до случаи на корупция и нарушаване на правовата държава, това представлява огромна заплаха за европейското сътрудничество. И това е тема, която трябва да си зададем на по основно равнище но смятам също така, че прилагането на закона трябва да се осъществява в сътрудничество с всички институции. Е, Европейската сметна палата не е политически, не е полицейски орган, извинете. Ние не можем да провеждаме разследвания, но можем да установим наличието на проблематични обстоятелства, след което да прехвърлим някои случаи към Олаф, например. Но смятам, че комисията и самата смете държави членки, ОЛАФ и нова създадената Европейска прокуратура, както и Европейската сметна палата трябва да работят заедно, за да установят наличието на случаи, които представляват заплаха за върховенството на закона. Надявам се, че успях да отговоря на въпроса ви. Благодаря. Господин Броя е третият член. не се притеснявайте, госпожо председател. Разбирам, че предпочитате Мартина. Е, Добър ден на всички. Благодаря ви господин Бренинг Мейер за работата свършена през последните 6 години. Мисля, че тя е високо оценена от колегите от нашата комисия. С голям интерес се запознах с писмените ви отговори, както и в встъпителните ви думи днес. Остана с впечатлението, че много държите на ясният език в конкретния случай целта е вашата работа да стане по-лесно разбираема за гражданите на Европейския съюз, които са и наши избиратели, а голяма част от тях са и дънакоплатци. И аз съм съгласна, че трябва действително да се подобри яснотата на думите, които използваме, когато общуваме с гражданите, това наистина е съществено. Но знаем, че най-трудното в живота е опросяването. Установих също така, че като новопостъпил член на парламента, ако мога да си позволя да го отбележа, всички имаме какво да постигнем, за да подобрим да опростим начина по който говорим, да подходим малко по-педагогически в комуникацията си. Така че въпросът ми е какво вие смятате да направите през едните 6 години, за да подобрите постиженията си в това отношение. Благодаря ви. Thank you very much, uh, Mr. Boye, for your, uh, your uh, important question. Благодаря, господин Бое, за много важния въпрос за ясният и лесно разбираем език. Може би смя... някои хора смятат, че ясният език е второстепенен въпрос, но според мен това е пър... въпросът първостепенно значение в контекст на демокрацията. Много е важно обясненията ви да са ясни, докладите ви да са ясни, препоръките ви да са ясни. И по тази причина ясният комуникация е, е от сред ключовите ми задачи. С, първо, с пълно право отбелязахте, че европейското сътрудничество е сложно и е, обясняването на резултатите постигнати от европейското сътрудничество също са сложни. Така че опростяването само по себе си не е достатъчно добро решение. Ще се върна на аудитът на програмата Хоризонта 2020. Толкова беше сложна процедурата на процедурите в рамките на програмата, че се стига на неизбежно до грешки поради прекалено сложните правила на самата програма. Ето що започнах аудита си с въпрос към Европейската комисия. Можете ли да ми изпратите законодателното основание, което е важно в момента, те отговориха не. По-добре те еладате да поговорите с нас, защото ще ви отнеме поне една година, за да се, една година, за да се запознаете с законодателството. Така че тук въпросът не е колко е сложно законодателната основа. Въпросът е как се прилага тя. И стигнахме до извода, че Европейската комисия е предприела редица инициативи, за да улесни общуването, т.е. за да улесни връзката между сложените програми и изследователските центрове, като например чрез общият център и единият портал за хоризонта 2020 година, чрез процедурата за единен аудит и за анотирани споразумения за отпускане на субсидии, които да са по-разбираеми за външния свят. Но ние казахме на Европейската комисия, трябва да положите още много усилия, за да упростите достъпа на участниците в програмата Европа 2020 година до самата програма, при изпълнението на програмата и при отчитането на разходваните средства. И това за мен е едно възможно решение. По тази причина въведох една много важна за мен дума тук и това е темата интерфейс. Контактът ми с мобилният ми телефон е, минава през редица от интерфейси, които ми позволяват, благодарение на този ти сложен телефон, да се свържа с всевъзможни събеседници. И същото въжи за връзката между гражданите и законодателството. Има различни методи за създаване на подходящи интерфейси между законодателството и външния свят, като по този начин да се подобри изпълнението на това законодателство. Надявам се, че успях да отговоря на въпросът ви. Sie ich und Fraktionen sehe ich zunächst. За момента не виждам а, желаящи да се изкажат от другите групи. Е, Зелените заявиха, че нямат желание да задават въпроси. Мартина, може би сега ще е, вземе думата. Благодаря ви. Не мога да пропусна тази въпроса, защото миналата година бях винаги докладчик в сянка за членовете на Европейската палата и с е, Алекс, с господин Бринкин Майер имахме възможност да се срещаме нееднократно през последните 6 години и смятам, че вашият подход наистина е уникален. Много лесно успявате да, обвър... да подробностите с цялостната визия за нещата, както го каза периодата за хоризонт 2020 година. И а, стана ясно също така, че аудитът е начинание за учене през целия живот на институциите. Това е нещо, което ние научихме по време на предишният мандат и със сигурност няма да се изненадате от а, въпросът ми. Твърдите, че искате винаги да въвеждате новаторски подходи в а, аудитирането. От отговорите ви стана ясно също така, че продължавате да се стремите към опросяване и иновации в аудитирането. Така че според вас, кои ще са подходящите методи за подобряване на аудитирането и не само да се случавате върху конкретните проверки, за извършване от Сметната палата, как може да има истински, истински нови ангажименти по съдържанието на аудитите. Това за мен е много важна тема. С очаквам съвместната ни работа по другите важни теми от тук нататък и в частност по инструмента за МСП. Надявам се аудитът ви по тази тема да бъде толкова полезен, колкото специалния доклад за Хоризонт 2020. По последният ви въпрос за иновациите и МСП. Знам какво вече е съдържанието на доклади. Мога да ви обещая, че докладът ще бъде много полезен, но не мога да ви разкрия повече, тъй като докладът все още не е публикуван. По въпросът за ученето през целия живот и иновациите в, в аудита, смятам, че трябва да се промени изначално счетоводството в Европейския съюз. в сътрудничеството си с Европейският парламент и комисията от страна на Европейската палата трябва да, да търсим възможности за подобряване на контролът за съответствие още на равнището на Европейската комисия, тъй като контролът, който може да осъществява Европейската сметна палата е много ограничен. Ние наблюдаваме качеството на работата на Европейската комисия, но от нас не се изисква да се занимаваме с голям брой проучвания и проби на равнището на бенефициерите. което пък от своя страна е от полза за самите бенефициари на европейските средства. И смятам, че този вид система може да бъде улеснена чрез цифровизацията на аудитирането. Така че ако Европейската комисия успее да въведе цифровизация на своите услуги, счетоводството се превръща в част от ежедневната работа на Европейската комисия. Тоест, Европейската комисия ежедневно отчита работата си, включително и съответствието а на второ равнище Сметната палата може да контролира и да дава съвети на Европейската комисия какво може да бъде подобрено. Това е основната ми идея. Мога още много да ви кажа по темата, но ще спра до тук за сега. Благодаря ви. Благодаря ви. Един последен въпрос във връзка с изпълнението. да се оцени изпълнението не е чак толкова лесна задача. Има много примери в това отношение. Бе направен някакъв път към едно училище. По принцип няма нищо лошо в това. Добре, но дали е, е нормално е, по линия на структурните фондове да се използват европейски средства за такова нещо точно? Инак няма нищо лошо в това да се правят пътеки и пътища към е, училищата и в някои случаи, да кажем, се изгражда някакъв малък музей. Да кажем, в бедните региони е, и райони, изведнъж, е, е, където така и така има нужда от много-много неща, се, се взима решение да се изгради музей. Питам се, дали музея действително е, добър пример за едно, така да се каже, хубаво изпълнение е, така че, когато говорите за ключови индикатори, е, е, аз имам усещането, че може би ключовите индикатори именно трябва да бъдат променени, щом те не дават добра информация за изпълнението. Какво ще кажете? Добре, нека да видим първо как, какво става с пътеките към училището. Много ви благодаря за въпроса. Мисля, че примерите ви иллюстрират един от основните проблеми, свързани с европейският бюджет. И това, между другото, е чувствително на политическа тема, но от гледна точка на Европейската сметна палата без политически оценки, установихме, че ако програмата за разходване на средства се състои в предоставяне на пари на европейските държави членки с искане те, те да представят програми, е метод, с който парите си търсят проектите. И обратно установихме, че има много добри проекти, които търсят средства. И програмата Хоризонт 2020 година е пример за метода, който, при... за... който прилага вторият подход. И смятаме, че методът парите търсят проекта не е много подходящ. И така стигам до вторият ви въпрос. Вторият ми въпрос е за ам, пътеката на учене и дали този вид програми, например, могат да се смятат за постигнати резултати. Тук ставате много важен въпрос и смятам, че и парламента и сметната палата трябва да, постъп, да, по, да постигнат напред тук. Смятаме, че постигнатите резултати трябва да се представляват резултат от диалог. Често можете да установите много лесно какво е намерението за дадена програма и да прецените дали действително съответната програма за учене, например, е най-добрият начин за постигане на целта, а именно подобряване на демокрацията. Може би хората ще, постигна, ще научат повече демокрация по този начин и може би тази програма в такъв случай дава очакваните първо резултати. Може би също така да стигам до извода, че подобен проект може да бъде финансиран и от германското правителство или от германските власти така че този въпрос е малко по-сложен, но тук стигна до, целият, до цялостната тема за европейска добавена стоеност, но сега може тя да бъде установена, което е сложна тема. с всеки свой проект Европейският парламент трябва да е в състояние да обясни на европейските граждани защо правим това, което правим. Това е от ключово значение. И ако успеем да дадем изчерпателно обяснение, значи добре. Но много често в а, ежедневието се стига до извода, че чести просто трябва да се разходват някакви средства и не го правим по възможно най-подходящият начин. Имате ли други въпроси? Не виждам такива. Много, много се радвам, че е, бяхте тук по време на изслушването. Благодаря ви е, за отговорите. А сега очакваме новия кандидат на Франция. 45 минути ще имаме на разположение, т.е. малко повече време за този. maintenant c'est François Roger Casala. Euh, je vous souhaite la bienvenue. Roger Casala, добре дошъл. Euh, така, сърдечно добре дошли. Веднага ще ви дам думата. Изабел Гарсия Муниус е докладчик е, е, за вас е, от нашата комисия. Веднага ви давам думата, господин Казала. Merci, madame la présidente. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, дами и господа депутати, членове на Комисията по бюджетен контрол, за мен е чест да се представя аз съм френския кандидат за член на Европейската сметна палата. Надявам се, че ще мога да ви предоставя необходимата информация, за да бъдете изцяло е, така наясно какво правя. Казвам се Франсуа Рожей Казала. От 79-та година работя във френската администрация и от 1981 година в Сметната палата. Моята кариера така се развива в две посоки. От една страна аудитор като и член на Френската сметна палата и от друга страна работих доста по-оперативна работа в международен и европейски план. Смятам, че един аудитор трябва да разполага с необходимият богат опит, за да разбере необходимо. Е, необходимостта и очакванията на различните органи, за да може да извърши уместният одит. В е, моята автобиография ще намерите всички подробности, но ще се спра на европейското и международното измерение на дейността си. Работих 6 години в Министерството на външните работи и 3 години в е, посолството в Германия. Работил съм също така 6 години с, в ОИСР, като цел, целта беше да подпомагам страните кандидатки за присъединяване към Европейския съюз и страните по линията на политиката на добро съседство, като подпомагах да създадат системи на одит и системи на одит на публичните финанси. Целта беше да се създадат сметни палати или съответни органи. Работил съм и с техните Министерства на финанси с цел създаване на системи на вътрешен контрол за разходване на средства по линията на ПРЕ присъединяването и след това на европейски средства. Лично смятам, че това по, наистина по, набрах много богата опит относно националните институции Първия принцип, е, според мен, е и най-важния е независимостта на контролният орган и независимостта на членовете. Никой не трябва да получава нареждания е, нито що се отнася до организирането на работата, методологията на извършване на е, докладването и крайният резултат. Но в крайна сметка независимостта не е нещо, което е само по себе си необходимо. Независимост не означава да бъдеш изолиран или отстранен. Независимостта на органа, независимо дали е европейски или национален, е, ця, е част от цялостната система на публичната администрация, включително и на парламентите. Е, всяка контролна институция или контролен орган трябва да има тясни връзки с съответният парламент или в случая Европейският парламент и съответно с медиите. Е, също толкова важно, колкото независимостта е професионализма. Защото сметната палата може да бъде независима и професионална, ако е професионална, т.е. ако се прилагат е, строги норми е, и строги правила. Професионализъм означава и обсъждане на съответните норми с кон- контролираният орган и а, предоставяне на препоръки. Защото не е важно само да се открият грешките и изкривяванията, а да се намери начин за подобряване на работата на съответните органи. През последните години Европейската сметна палата постигна много голям напредък, също така благодарение на вашата работа. Все още има какво да се желае. Смятам, че Европейската сметна палата трябва да обръща още по-голямо внимание на интересите и очакванията на Европейският парламент и да насочи и своята работа в тази посока. Същевременно тя трябва да има и по-широки връзки с медиите, защото по този начин ще стане по-видима и по-ясна на гражданите също така трябва да, да се е, направи възможното за уско, ускоряване на процесите на работа. Също така е необходимо да има и по-голяма яснота в работата, извършена от е, Сметната палата за да могат препоръките на Сметната палата да се, да се прилагат и това да стане видно и за гражданите и е, резултатите от прилагането на тези препоръки също да, да бъдат е, видни. Все още не познавам достатъчно добре е, Европейската сметна палата, за да мога да, да, да е, преценя достатъчно добре него, нейните слаби и силни страни. Но бих, бих могъл да отговоря на вашите въпроси по този начин да изясниме още повече как нашията е, нашите взаимоотношения. Госпожа Гърция Мониус има думата. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин Казала. Добре, аз съм докладчик за вашата кандидатура. Благодаря ви за презентацията. Бих искала да да спомена а, и да отчета свършената работа от а, вашата предшественица. Съжалявам, че тя а, напуска, а, тъй като някакси се на, на, нарушава паритета между а, половете в а, Сметната палата. Ние винаги сме настоявали да има такъв паритет, но за съжаление вие не сте виновен за това, така че не можем да ви се сърдиме. Вие наистина е, разполагате с необходимият опит, необходимите образование, но има някои неща, които бих искала да уточниме. Вие, сте, вие казвате, че сте бил а, е, е, а, съветник на министър на финансите, били сте също така шеф на кабинета на министърката на а, околната среда. Но в, на петия въпрос вие казвате, че никой от назначенията ви не, не се е дължал на политически съображения. Смятат, верно, че вие сте били пред, член на, председател на кабинета на, на министърката край малко време, но не, не смятате ли, че, че не? че, че, че, че може да, да, да бъдете абсолютно независим. Вие казахте многократно, че държите на независимост и в член, в въпрос 7, вие казвате, че трябва да да се внимава а, вашите решения да не дадат възможност за тълкуване, а, че са продиктовани от а, някакви политически съображения. Така че а, господин а, Казалц, вие сте предложен за един е, много е, важен пост в, европейската, в европейските институции, така че бихме искали да знаеме е, можете ли да си смените профила във Фейсбук от публичен на частен. Можете ли също така можете ли да кажете каква е допълнителната добавена стойност, която бихте могли да донесете на Европейската сметна палата? Какво смятате за различните профили, технически и политически при отчитане на, европе... на публичните средства? Все повече и повече Европейската сметна палата работи професионално – Смятате ли, че има оптимално сътрудничество между националните одитни органи и Европейската сметна палата, предвид вашия опит в вашата страна. И също така в въпрос 15 вие казвате, че трябва да се, да се работи предимно по теми, които отговарят на интересите на парламента. Не знам дали нещата могат а, да да нещата да бъдат толкова ясни или толкова а, добре определени предвид независимостта, която се изисква от Европейската сметна палата все повече и повече се отдава необходимото и се набляга на одита на резултатите или одита на изпълнението. каква е според вас добавената стойност на одитите на изпълнението в Европейския съюз. Каква е вашият, какъв е вашия опит в тази област? Какви са достиженията на Френската сметна палата? И още, и още един въпрос. Някои държави членки извършват повече одити на европейските средства от други. Какъв е случая с Франция? И Имали ли сте случаи на а, съмнения за измама? Имали ли сте случаи на намеса относно а, разходването на европейски средства в а, вашата страна? и е, въобще какъв опит сте набрали в тази област. Коли, благодаря ви много сърдечно, но имайте предвид, че трябва да бъдем по-кратки, за да имат шанс и останалите колеги, а също и кандидата да отговори на зададените въпроси. Така че, господин Касала, моля за извинение, но ето сега вие имате възможност да отговорите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо докладчик, за въпросите. Надявам се, че съм си записал всички въпроси. Ако не съм отговорил на нещо, моля да ми го. Е, да ми го припомните. Да, първо, първо да, разбира се, не съм, а, не съм отговорен за това, че Франция отново предлага мъж кандидат за този пост. А сега вие зададахте доста въпроси по същество. Знаете, че в съм работил в кабинета на министра много отдавна, дори не си спомням годината. Беше преди около 25 години, така че смятам, че има давност. А сега радвам се, разбира се, че съм могла да се радвам на доверието на един министр, но знаете, че в, във Франция тех, технократите а, биват ценени от политиците. А, на времето напуснах а, този си пост, а, тъй като имаше смяна на правителството и по семейни причини предпочетах да се върна в Сметната палата. Отбелязах си вашата забележка за профила си в Фейсбук и ви обещавам да го направя, но при, никакъв, в никакъв случай не смятам, че там съм направил някакви политически е, изказвания, но благодаря за тази забележка и за това, че сте проучили моя профил. А колкото до въпросите свързани с Европейската сметна палата, може би не съм не съм си отбелязал правилно вашите е, въпроси. Не, вие вие задавате въпрос, свързан с разнообразието на техническите профили. Ако правилно ви разбирам, това е добро. Това е уместно. В Френската сметна палата имаме, работят юристи, счетоводители, инженери, хора с много широк международен опит. Току-що към нас се присъедини бивш дипломат, така че ние се радваме да има представители на различни професии. Разбира се, има е, изве, известни е, изисквания, но ние смятаме, че това разнообразие е полезно, тъй като то дава и възможност за по- е, задълбочен диалог с контролираните органи. Преди години, когато примерно ходех да извършвам одит в Министерство на транспорта и ме продължаваше инженер. усещах, че у моите събеседници имаше едно допълнително доверие, проистичащо от компетентността на моя колега. Тоест, необходимо е да разполагаме и с други компетентности, не само счетоводни и юридически. Френската сметна палата е, практикува подобна политика от е, години. Като пример мога да ви спомена е, одит по който съм работил и който съм координирал, свързан с високоскоростните е, влакове. Е, целта беше да се разбере как, какви са економическите и екологични последици от тази политика предвид сегашният контекст, сегашното положение, тъй като тази политика поначало бе е, организирана и започна да функционира преди 25 години в съвсем друг е, контекст. Колкото до сътрудничеството между националните сметни палати и е, Европейската сметна палата, наистина отбелязваме много голям напредък в това е, сътрудничество. Спомням си когато отново се върнах във Френската сметна палата след работата ми като шеф на кабинет, т.е. преди 25 години, Европейската сметна палата – беше нещо доста абстрактно. Днес нещата да са се променили. Между специално Френската сметна палата и Европейската, нещата много се подобриха. Вие споменахте е, госпожа Ламарк, е, тя дълги години работи в Европейската сметна палата и, и дължиме много, що се отнася до по-тясното сътрудничество между двете институции. А, бих споменал и още два а, примера. относно моята кариера по повод одита на високоскоростните влакове. Имах, имахме много, имахме обсъждания и срещи с съответният е, отдел е, отговарящ за транспорта в Европейската сметна палата и е, работихме с, в тясна връзка с тях, работихме и с колеги от други национални органи, работещи в същата област. През последните две години работих предимно в областта на публичните финанси и в момента довършваме работата по а, а, плана Юнкер в Франция и неговото осъществяване в Франция. Е, работихме в тясно сътрудничество с, е, работиме в сътрудничество с колегите от Европейската сметна палата, които са работили по плана Юнкер и е, те споделиха своя опит в тази област и това ни позволи да ускориме нашата работа по тази тъй е, сложена тема, е, която включва и е, съответните одити на изпълнението, нещо, което споменахте преди малко. Аз лично не съм участвал в одити по изпълнение на а, разходване на европейски средства или структурни средства. Освен одита по плана Юнкер, но това е малко по-различно въпроса, който си поставихме е дали е, новите инструменти не е, така поставят е, на заден план традиционните бюджетни инструменти. Това е въпрос, който си зададахме в рамките на този одит. Но също така съм бих дал примера с високоскоростната отсечка между Лион и Торино. Знаете, че това е един а, а, една чувствителна тема и тук също става дума и за европейски средства, тъй като 30% от средствата са европейски. Що се отнася до дали съм а, се сблъсквал с измами и е, неправилно разходване на европейски средства. За европейски средства не, но що, що се отнася до е, национални средства, да, сблъсквал се съм в такива случаи. Може би не съм отговорил на всичките ви въпроси. Ако нещо съм пропуснал, кажете, ще а, спомена. Колкото до приоритетите, споменах някой от тях. Що се отнася до отрасловите приоритети, за момента ми е трудно да отговоря на този въпрос, тъй като не разполагам с необходимата информация, а пък и е, не знам дали въобще ще бъда избран или в каква, е, каква ще бъде областта, която, е, с която ще бъда натоварен но мога да ви кажа, че в миналото в ОИСР работих по програмата Сигма, програма, която продължава да се изпълнява. Това е програма, която се финансираше предимно с европейски средства. Така че можех да имам, наблю... имам наблюдение върху разходването на тези средства в държавите кандидатки за присъединяване, но може би не точно това ви интересува в случая. Колкото до сътрудничество, да, сътрудничество между националните две сметни палати и Европейската. Аз като представител на Национална сметна палата, може би най-добре мога да дам а, така комен, да, да коментирам а, кои са а, областите, в които това сътрудничество би могло да се развива. Колкото до сътрудничеството с парламента, прав, права сте, не става дума човек да да е, се откаже от независимостта си. А, но, както правилно казах, е независимост това не значи нито изолираност, нито е, е, е, отстраняване. Трябва, трябва да се да има автономия, но тази автономия, в рамките на тази автономия трябва да има сътрудничество с цел ефективност продължение на години, може би, на чун... френската смет... Смет... сметна палата е разглеждала, така е считала, че парламента е е нещо малко странно и може да дейността на парламента може да бъде в известно противоречие с а, е, дейността на Сметната палата, но е, някои, някои колеги преминаха от сметната палата в политиката и дори заемаха високопоставени е, постове като председател на стената. Имам предвид Филип Сега, който беше колега. Е, но може би точно тази еволюция, този напредък доведе до едно много по-тясно сътрудничество. Но е, при всички случаи, тъй като тръгвахме от нула, това сътрудничество можа да се развие много бързо. Разбира се, добавената стойност е доста скромна в случая, тъй като за да а, могат, за да ако искаме да заинтересуваме парламентаристите в нашата работа, ние трябва да откликнем и на тяхните очаквания, но мисля, че ще спра до тук. Да, положихте неимоверни усилия да отговорите колкото е възможно по-подробно. Тамаш Стехавски е следващият колега, който ще зададе въпрос. Благодаря, госпожо председател. Членът е, на е, Европейската сметна палата трябва да бъде кратък е, в своите изказвания, трябва да може в рамките на няколко кратки изречения да отговори конкретно на въпросите, които му задаваме, а не да говори по 30 минути. Какво бихте желали да промените и какво смятате, че трябва да се промени? така че е, гражданите да разбират за какво става дума и какви са констатациите и изводите от е, един одит на изпълнението. Как е, точно е, смятате да свържете националния одит с европейския одит? Ние чухме вече вашите разбирания за това как трябва да изглежда този одит. Е, да кажем, става дума за френски или германски е, е, одит и за европейски одит. И още един въпрос. Говорихте е, за това, че преди да бъдете избран, не бихте желали да говорите за това кой отдел ще бъде е, предпочитан за вас. Но все пак е, бихте ли ни казали какви са вашите предпочитания? Е, като имате предвид до сегашния си опит, все пак на къде се насочват предпочитанията ви? Благодаря ви, Господин депутат, ще започне коментар. От... Отговори доста на продължително, но не, не е само на един въпрос, а на най-малко 15 въпроса. Но иначе съм съгласна с вас, но все още не съм станала член на Европейска сметна палата, така че може би все още си позволявам да се изказвам малко по-надълго и на широко, за което се извинявам. Как можем да направим резултатите от одитите по-лесно разбираеми за гражданите, ако това беше първият ви въпрос? Ами вижте, на първо място е политиката ни на комуникация. Тя значително се подобри в Европейска сметна палата установих го напоследък, четейки специалните доклади, тъй като в миналото беше доста безкрайна и скучна работата, която дъща от тях. Сега спорят големи усилия и смятам, че европейските граждани а може би и аз самият не винаги имаме желанието да се запознавам, да четем подобни а, безкрайни фермани. Така че а, би било добре да подходим с а, повече желание за упростяване и улесняване на докладите, като едновременно с това запазим точността и а, Слугостта им. И именно това е сложната ни задача. От една страна одитите трябва да са по-достъпни за гражданите, без обаче да се загуби професионалното им качество. И когато човек изготвя отит неизбежно е принуден да нюансира някои аспекти. И може по този начин посланието да не е достатъчно ясно. А имаме нужда от ясни послания, защото сме изправени пред сложни ситуации и затова е важно да успеем да намерим доброто равновесие между волята да бъдем възможно най-лесно разбираеми и от, друг, от една страна и от друга страна желанието да запазим обективността и точността на работата ни. Също така е много важно да даваме добри препоръки, препоръки, които да могат да бъдат полезни за контролираните институции, които да могат да бъдат приложени в интерес на гражданите. Това е всъщност основната ни цел. трябва, разбира се, да заемем и нашата място в публичния дебат, но преди всичко трябва да подобрим финансирането и процедурите на институциите, за които плащат самите граждани. Така че ми се струва, че има начини, макар и непреки, да се подобри всичко това. подобряване на сътрудничеството между националните органи и европейският. Има какво да се подобри тук. Защото, защото Европейската плата не може да а, гарантира сътрудничеството, което трябва да бъде двустранно. Вече има в това отношение. По-систематично вече се провеждат заседания за обмен на информация и то се организира веднъж годишно по всички теми, които вълнуват и двете страни или в по-конкретните области, като темата, която беше в моята ресор в продължение на години – провеждахме поне две специфични заседания годишно, в случая заседанието в областта на транспорта. И втория въпрос е съгласуваността на работните програми, за да се гарантира, че няма прекалено много дублиране. Рядко се стига до там, но все пак трябва да сме гарантирани, да гарантираме в каква степен можем да спазим за да уточнят си този каква степен националните сметни палати са в състояние да помогнат на Европейска сметна палата, когато тя осъществява аудити в съответната държава членка. В началото не го правихме често, но го правим все по- и по-често, което пък освен показва, че се засилва доверието към Европейската сметна палата. На трето място, друга идея, която може би е по-трудна за прилагане на практика и която, доколкото съм наясно, още не е завършена до край. Става дума за провеждането, ако не на съвместни аудити, то на паралелни аудити. По тема, по която, пак казвам, може би няма да осъществим самият аудит заедно, но ще има паралели и ще има обмен на резултати или поне на методология. В някои държави може да се стигне по-далеч. Мисля, че това се прави в някои държави членки, но не искам да, да си позволя да го кажа, ако не съм напълно сигурен. Госпожа докладчика спомена една държава, в която има голяма сериозна дейност с т.е. повече дейности по освояване на европейските европейските средства и там съгласуваността между Европейската палата и контролните органи, съответната държава членка са по-естествени, макар че със сигурност има още какво да се подобри. И накрая, в коя област бих искал да работя? Ами, малко е делегат, деликатен въпрос на този етап. Имах възможността да се срещна с председателя Теленес, който между другото също ще бъде изслушан от вашата комисия днес. Ами, проблемът е, че една тема вълнува всички ни, именно камерата, която се занимава с аудитите на европейските структурни фондове. Нормално е да има толкова голям интерес, тъй като темата е и много важна и много интересна. Надявам се, че опитът ми до момента естествено ще ми даде м- възможност да се занимавам с аудити в областта на транспорта или в областта на международното сътрудничество. И още една област ми се струва малко по-далеч от моите възможности, въпреки че аз лично бих искала да се занимая с нея, а именно всички дейности, свързани с банковия съюз и финансовите дейности на съюза. Това е тема, с която се занимавам в момента, така че сигурно ще бъде малко трудно, въпреки че все още си струва, че съм в периода на обучение. Не, ми се струва, че в някаква степен способен да се занимавам с тези теми. maintenant, c'est à Renew благодаря ви. Сега давам думата на колегата Оливия Шестел от Виню. Благодаря ви, госпожо председател, господин Казаля, за изложението ви днес пред вас. Благодаря ви и за писмените отговори, които ни изпратихте. Вече заявих тук в тази, при тази комисия, че би трябвало Европейската палата да се занимава все повече и повече с изпълнението. Всяко евро трябва да се използва по разумен и ефикасен начин. Трябва да разходваме европейски средства възможно най-ефикасно. Как в основа на това, което знаете към момента, как оценявате методът на работа на Сметната палата в момента за оценка на изпълнението и какво е мнението ви за показателите за изпълнения, които се прилагат в момента от Сметната палата в различните и В изпълнение си отговори говорите за нуждата да има и да има ясна връзка между доброто освояване на средствата и доброто обществено управление. Бих искал с няколко думи да ни кажете кои аспекти на общественото управление бихте искали да се подобрят на европейско равнище. И отново в писмените си отговори поставяте акцента върху прозрачността. Какво би трябвало да направим според вас, за да подобрим прозрачността и допълнително да подобрим ам, честността и в нашите институции и в а, държавите членки. Трудно ще ми бъде да се изкажа спито, но ще се опитам да го направя. Благодаря ви, господин депутат, за въпросът, който е съвсем... за въпросите ви, които са съвсем уместни, които засягат пряко моите а, област на работа. По въпроса за изпълнението споменах моментът, в който с стипендия на Европейския съюз бях на това задачата да окажа техническа помощ на държавите кандидатки за членство в Съюза. И един въпрос, въпросите, които ми задаваха, беше какъв е смисъла да гарантираме, че действията, които финансираме, или по-скоро, че финансирането е възможно най-редовно и законосъобразно, ако в крайна сметка финансираме напълно безсмислени е, проекти, дори напротив, е, вредни, дори понякога вредни, противопоказни проекти. И мога да ви кажа, че в някои случаи съм е, се сблъсквал с е, средства, които се разходват, и тук говорим за по-скоро за консултантска дейност, отколкото за инфраструктурни проекти, например, т.е. не става голям за въпроса за големи суми, но все пак мен много ме притесняваше, когато установих как за съвсем, по съвсем законен и редовен начин се разходват средства за финансиране на шарлатанство. И според мен това беше много лош пример за държавите, лицата и органите, които се възползваха от тази помощ. И от тази гледна точка, действително, моля ви, не ме разбирайте погрешно. Не смятам, че трябва да се пренебрегват измеренията, свързани с редовността на финансите. Много трудно мога да кажа подобно нещо предвид за коя институция работя и в момента. Но според мен е много важно да се научим да не разходваме средствата без да си даваме въпроса каква е целта на тази действия и какви резултати искаме да постигнем с тях. Въпросът ви как Европейската сметна палата си върши работата за оценка на изпълнението и кои са ключовите показатели. Трябва да ви кажа, че с известно притеснение ще ви призная, не съм достатъчно добре запозната с методиката за работа в Сметната палата. Не мога да кажа нещо, което да не са общи приказки по темата, така че на този етап предпочитам да се въздържа и да подходя малко по-критически и по-неутрално към това, което ще видя в самата сметна палата, но ми се струва, че има какво да се направи в самата Европейска сметна палата, например. Една е част от препоръките, които се правят. А, ме кара да съм малко, да подхожа малко по-предпазливо към някои от а, използваните ключови, ключови показатели. Често се, се смесват много специфични критерии с по-неясни показатели които не са толкова показателни за ефикасността на организма, който е подложен на контрол, но разбира се, запазвам си правото да бъда поверган в случая. По въпроса за доброто управление и контрола. Това отново е тема, която за мен е много важна. докато работех в рамките на ОИСР, но с фин... по програми финансирани от Европейския съюз, с отучаването прекалено върху дадени измерения на доброто управление, като например контролът на европейските фондове, тъй като тази тема, разбира се, интересуваше отпускащите средствата. но се съобщаване върху, върху контрола, без да се вземе пред факта, че целият този контрол се вписва в една система. Тоест, като, като се пренебрегне по-цялостната структура, как, какво е взаимоотношението между различните органи, какво е правомощията на различните обществени служители, какво е качеството на техните, на техните кадри, с какви профилите се наемат тези хора. Всичко това са много важни аспекти, които може би не влизат в техническата характеристика на аудита. И за мен всичко това е напълно свързано. Аудитът не се оценява, качеството аудита не се оценява само от, от техническите характеристики, политики, а и от факта, че, че се извършва от квалифицирани служители, които са го доказали с кариерата си и които работят с служители, които също са готови да приложат препоръките на практика. Следен въпрос, колегата Бечер. Добре рано. Я дякую за можност tady. Благодаря за възможността да е, поговоря с вас. Радвам се много, че имаме кандидат, който разполага с много опит в съответната сфера и също време е политически неутрален. Това е правилният път, според мен. Един по-общ въпрос ще ви задам, който не се отнася пряко до вас. Разговаряме днес с петима кандидати – Следващият кандидат е всъщност жена. А, съжалявам тогава, щях да кажа, че и петимата са от, с еднаква полова принадлежност. Да, добре, при всички положения е хубаво да си дадем смет сметка, че е, съотношението мъже-жени е 21 към 7. И ще ви попитам, какво смятате вие? Защо именно такова е съотношението? Това едва ли е лесен въпрос е, за един кандидат. Е, то... <laughs> Не бих е, искала да задаваме подобни въпроси точно на кандидатите, може би на правителствата трябва да задаваме тези въпроси. Едва ли ще е много лесно на един кандидат да отговори именно на въпроса за е, съотношението между половете, но все пак с удоволствие ви давам думата. Bon, effectivement, comme dit la présidente, j'ai pas de titre particulier à, както каза госпожа председателя, няма много какво да кажа по темата. Аз лично често съм бил кандидат за постове, за което имало дени кандидати и жените са били избрани вместо мен, така че може би поне за веднъж аз ще бъда избран. Я ви avait кандидат на dans mon Аз ще ви кажа нещо, което може би вие не знаете. Имаше и други кандидати в Европейската, в, синете, в Френската сметна палата за този пост, но сред другите кандидати нямаше жени, така че мисля, че нямаше голям а, избора. Какви са проблемите ми? На първо място Европейска сметна палата няма някакъв контрол над избора на кандидати, както тя самата се явява много ясно. И също така, колкото знам, поне няма някаква особена координация между държавите членки при избора на кандидати. Докато няма такава система, не знам как може да се постигне равнопоставеност или поне нещо подобно на равнопоставеност между двете женици в тази област. Това е нещо, което мога да кажа по въпроса и се извинявам. Нихте да verantwortliche, а вие се... че значи, не вие сте отговорен за е, това, е, но важно за нас е в крайна сметка да имаме компетентни кандидати. Благодаря ви за готовността така подробно да отговаряте на нашите въпроси. So, nun erwarten wir die kan... И така, а сега очакваме е, вече жена кандидат, е, е госпожа Жоел Елвингер. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und freue Здравявам ви е, сред нас е, много сърдечно. Радвам се, че сте тук. Е, поздравявам съвсем сърдечно и Андрей Кретен, който междувременно се присъедини към нас, както и госпожа Иляна Иванова. Много-много сърдечно им казвам добър ден. Радваме се, че сте тук. Първо, госпожо Елбингер, нека да ви представя нашия докладчик от е, Комисията по бюджетен контрол, Оливия Шастел. И така, е, е, давам ви думата, за да чуем вашето представяне в началото. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, Позволете ми първо да благодаря много сърдечно за възможността да се представя лично днес като обедена европейка. На мен ми е ясно, че като кандидат на Люксембург за Европейската сметна палата, за мен е чест да бъда тук, да отговарям на вашите въпроси. Както вече сте видяли в моята биография, аз имам опит най-вече в сферата на правото, в данъчното право, в финансовото право, а също и във връзка с правото, конкурентното право. Е, като дългогодишен член на Общински съвет, а също и като кмет в Люксембург на една по-малка община, събрах е, доста опит във връзка с финансите, с данъците, е, взаимодействието с институциите на национално, европейско и международно равнище. Обедена съм, че с тези познания и този опит, е, както и с моят ангажимент, ще мога да допринеса значително за <coughs> работата на Европейската сметна палата. Като юрист разполагам с нужните квалификация за проверката на, съответствието с законодателството. В качеството ми на член на Комисията по финанси и бюджет на парламента на Люксембург в продължение на 6 години. За мен беше чест да съм докладчик за фискалната реформа през 2016 година и докладчик за бюджета за 2018 година. А отвъд опитът ми в качеството ми на член на Комисията по бюджетен контрол в Люксембургския парламент от парламентарната ми дейност ми даде възможност да запозная с публичните финанси. В качеството ми на кмет и общински съветник доказах, че имам добри качества за ръководство и че съм ангажирана за по- ефикасен и рентабилен начин за работа с личните данни и с опазване на интересите на европейските граждани. За мен Европейската сметна палата е всъщност много важен орган за едно по-тясно взаимодействие между европейските институции и гражданите. Е, при, е, по отношение на одитите, е, смятам, че трите институции, Сметна палата, Европейски парламент, комисия трябва да работят в тясно сътрудничество. И това ще бъде от полза и за трите институции. Нека да помислим най-вече за потребностите и за исканията на членовете на Европейския парламент е, е, по отношение на е, независимостта, по отношение на коректното изразходване на средствата. Ще насърчавам тясното взаимодействие с Комисията за бюджетен контрол и се надявам, че мога да разчитам на подкрепата на членовете на Европейския парламент и на тяхното желание за тясно взаимодействие. Ако бъде избрана, ще работя винаги в интерес на общите ценности на Европейския съюз, на интересите на Европейския съюз. Надявам се, че това ще се отрази благотворно на всичко това, което върша по отношение на държавния и на публичния сектор, както и на частния сектор ефективността на Сметната палата на европейско равнище, отличните постижения, които тя постига, етичните правила и насоки а, са замислени а, така, че да обслужат в най-добра, най-висока степен интересите на Европейския съюз в заключение е, се надявам моята кандидатура да бъде одобрена. Очаквам вашите въпроси и се надявам, че ще мога да ви отговаря задоволително. Благодаря ви. Давам думата на Оливия Шастел. Добър, мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Рендгер, за вашето представене, както и за писмените отговори, които ни предоставите. Знаете, че отвъд бюджетния контрол и одита, Европейската сметна палата трябва да набляга все повече на одита на резултатите, т.е. начина по който се разходват европейските средства. Как, а, какво, как виждате ви, какво, а, какво разбирате под индикатор или показател на резултатите? или на изпълнението и как мислите, че могат да се развият. Сега, различните системи на одит. Знаете, че различните системи не винаги са хармонизирани. Има ли възможност за, хармонизи... за по-добро хармонизиране на различните системи днес? И трето, що се отнася до упростяването, административното упростяване. Знаеме, че а, сложността води до грешки. Какво трябва да се направи, за да се постигне административно упростняване, за да има по-резултатен одит? И на четвърто място разпределението на задачите между Европейската прокуратура, която ще създаде ОЛАФ и Европейската сметна палата. Да, благодаря ви. Е, имате възможност да отговорите. Euh, euh, благодаря на докладчика за зададените въпроси. Първо, що се отнася до показателите за изпълнение. Те са от огромно значение за доброто управление на европейските средства. Целите на европейските програми трябва да бъдат ясни и а, осъществими. Често обаче целите не са достатъчно ясни и правилата прекалено сложни. това е, е нещо, което трябва да бъде е, разработено. показателите трябва да бъдат разработени и упростени, защото е, те има, ще имат пряко влияние върху изпълнението на европейският бюджет. Техният подбор трябва да бъде много точен и ясен. Да, има напредък в е, тази област но има още какво да се прави. Колкото до хармонизирането на различните стандарти, е, Европейската сметна палата прилага международните стандарти. Считам, че всички органи трябва да прилагат едни и същи стандарти, едни и същи правила опростяването, административното опростяване. Държавите членки трябва да избягват допълнителното наслагване на нормативна от уредба, да има свръхрегламентиране, което в крайна сметка ще бъде в противоречие с целите т.е. Изпъл... изпълнението на програмите. Е, е, цифровизацията е голямо предизвикателство, пред което сме изправени. Аз съм написала в моето обяснение, че би било добре да имаме цифрова платформа, в която националните органи и Международната и Европейската сметна палата да могат да обменят информация и да оптимизират различните процедури за, с цел постигане на по-надежни и е, по-ясни е, резултати и е, данни. Що, що се отнася до разпределението на функциите, Европейската сметна палата е пазител на финансовите интереси на Европейският съюз. Но нейна цел не е да издирва измамите. Ако тя се натъкне на измама, тя предостави информацията на Олаф, който води разследването и който е в връзка с националните органи, докато Европейската прокурорска служба, която ще започне работа през 2020 година, ще има огромна роля за борбата срещу трансграничните измами, борбата срещу избягване плащането на ДДС. Така че ще има, може би, на, е, един момент, в който ще трябва да се потърси някакво равновесие между тези три институции, за да може наистина борбата срещу корупцията и измамите да бъде ефективна в Европейския съюз. Ще дам думата на Томаш Седапски от е, НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо кандидат, за това, че сте тук. Е, всеки от от нас, надявам се, ще се съгласи е, тук с това, че е много хубаво, че имаме и жена кандидат. Най-сетне. Може би е, бихте могли да ни кажете нещо повече за вашето е, семейно положение, за конф... евентуален конфликт на интереси. Е, всичко това е важно, което кандидатствате за подобна длъжност. И още един въпрос. Как според вас трябва да изглежда сътрудничеството между Европейската сметна палата и ОЛАВ? Смятате ли, че е необходимо и как именно да се постигне едно по-тясно сътрудничество между тези е, европейски институции в бъдеще? Благодаря, господин докладчик. Ще отговоря на френски. Що се отнася до семейното ми положение, баща ми е ръководител на промишлен концерн но аз самата съм администратор на предприятието, но ще подам оставка в това си качество, в случай, че бъда а, стана член на а, Сметната палата. Не съм участвала в а, е, Ежеднев в а, ръководството на предприятието и не притежавам дялове. А, е, предприятието принадлежи на баща ми. Нямам а, в случая конфликт на интереси. Придържа, придържала съм се към етическия кодекс и деонтологичния кодекс, на Люксембургският парламент. Ще направя същото и с смет, сметната палата в случай, че стана член. Ако има евентуално съмнение за конфликт на интереси, ще, ще се обърна към председателя на Сметната палата, за да бъде освободен от членство в даден състав, който би могъл да работи по а, тема, която би могла да създаде конфликт на интереси. Колкото до връзките или отношенията между Сметната палата и ОЛАВ, както вече казах, те са от, това сътрудничество е от огромно значение за борбата с срещу измамите и престъпните деяния и корупцията като цяло в Европейския съюз. Е, сметната палата няма за цел да търси измами, но ако се натъкне на измама, Сметната палата предоставя съответната информация на ОЛАФ. Европейската сметна палата няма разследващи функции, както и санкциониращи функции, но може да предаде информацията и смятам, че това сътрудничество трябва да се развива. Ако стана член на Сметната палата, ще видя какви са вътрешните начини за подобряване на това е, сътрудничество. Е, е Благодаря ви. Лара Вальтас от Социалисти и Демократи ще ви зададе сега въпрос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо Елвингер, за това, че сте тук. Един въпрос ще ви задам във връзка с избягването на данъци, с укриването на данъци. Това е тема, по която вие сте работили и област, в която имате опит вече. Не знае дали точно това ще бъде конкретно ресора, в който ще работите в Сметната палата, ако бъдете избрана, но как виждате сътрудничеството между данъчните администрации? И да, какво мислите по въпроса за Панамската афера, за Люкслик и ролята на Сметната палата в това отношение към момента, да кажем, най-вече в контекста на обмена на информация между институциите и държавите членки. Благодаря. Uh, Що се отнася до избягването на данъци, вече е, в е, момента се подготвя доклада по извършения е, одит в тази сфера, в който се обхваща и темата информационен обмен между държавите членки. Естествено, че Сметната палата играе съществена роля в това отношение във връзка с укриването на данъци най-общо. Аз съм работила в е, Люксембург е, конкретно в тази сфера, във връзка и с, с директивата на Европейския съюз. Е, имаше няколко директиви, които последователно бяха подготвени и прияти от Европейския парламент и от съвета. Така че смятам, че в това отношение може да се направи много. Естествено, цифровизацията ще бъде предизвикателство за сметната палата, тъй като е, одитните резултати могат да бъдат е, е, приведени в е, цифров вид е, е и в държавите членки. И това ще допринесе естествено за един по-добър обмен. благодаря. И сега колегата Печа има думата. Добро утро. Благодаря за възможността да проведем разговора с вас и за, за така хубавата изненада за това, че ще имаме и жена сред кандидатите и кандидата на Люксембург именно. И така, във връзка с данъчните въпроси. Вие е, в отговорите сте записали, че като член на е, парламента сте работили по е, данъчните споразумения, също и по данъчните директивите във връзка с борбата срещу укриване на данъци и обмена на информация между данъчните органи. Е, но също време вие знаете, че Люксембург дълго време имаше така славата и да се надяваме не вече на данъчно убежище. Така че е, много важно ще бъде, е, естествено, в вашата работа в Сметната палата, ако бъдете изприяна, че, да спазвате върховенството на закона знаете, е, е, че ние в Чешката република имахме проблеми, да кажем, с Бабеш, е, който така злоупотребяваше или използваше своите правомощия от една страна критикуваше бюджета, след това пък, е, да кажем, е, е, го използваше за свои цели и в съвета не винаги правеше правилните изказвания от наша гледна точка. Така че как ще действате вие по отношение на данъчните въпроси? Благодаря ви, Дана. Укриване на данъци, LuxLeaks и така да се каже, участието на Люксембург. От 2013 струва ми се бяха направени съответните изменения и вече има една пълна прозрачност, пълно съответствие с изискванията на европейско равнище. Подписахме редица споразумения за избягване на двойното данъчно е, облагане е, при всички положения някъде около 90, повече от 80 е, е, приехме директивите в това отношение за избягване на укриването на данъци, за борба срещу така, опитите за злоупотреба и нанасенето на щети на финансовите интереси на Европейския съюз. Имаме и изменения в наказателното право във връзка с транспонирането на директивата АМИД и освен това парламентът е, е включил в е, програмата си също и приемането на някои допълнителни директиви. Нашият министър-председател също е, заяви наскоро, че всички данъчни споразумения, които са подписани до 2015, е, ще е, всъщност бъдат е, с ограничен срок до 2020 и след това ще трябва да се подновяват. Може би това е моят отговор на втория ви въпрос. Така че в заключение мога да кажа, Люксембург не е вече кайманите. Ние и преди това не бяхме в списъка на данъчните обежища, но сега вече пък няма абсолютно никакво основание за подобни съмнения. Люксембург направи всичко, което бе необходимо и се искаше от него. Естествено, като член на Сметната палата, ако бъде избрана, ще, ще е, се съобразявам с е, изискването за абсолютна независимост на аудитора. Е, независимо от това, че съм член на, е, че съм представител на Люксембург, аз ще защитавам интересите на всички държави членки. Колегата Ладина Офи. Благодаря, госпожо председател. Слушах много внимателно представенето на кандидатката е, изпитвам скептицизъм по отношение на липсата на конфликт на интереси, е, след като е, кандидатката е от семейство, което притежава концерн. Поне в Италия това би представлявало опречка да се приеме, че тя е абсолютно независима. Освен това, казвате, че чуждестранните дружества и концерни вече се облагат по същия начин, както и всички останали през последните пет години. Но също, ние знаем, че в крайна сметка Люксембург облагаше е, по доста диференциран начин е, международните компании и големите концерни. Е, и това е обида, което казвате за всички останали държави членки. Италия се бори от години с редица проблеми. Имахме скандали с данъчното облагане на някои международни компании в последно време и смятам, че в никакъв случай не бива да се пренебрегва въпроса за различното облагане на търговските дружества. нито един член на Сметната палата не може да отговаря за решения взети на национално равнище. В това отношение моля да бъдете предпазливи и освен това ние няма да стигматизираме никой от кандидатите заради това, че неговите родители или членове на семейството са такива или е, онакива. Не преценяваме кандидатите според техния професионален опит и уменията и изказванията, които те правят пред нас и е, изхождаме от позицията, че те ще бъдат неутрални. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин депутат, за вашите въпроси. Що се отнася до семейното предприятие, вече споменах, че аз не притежавам дялове от предприятието и никога не съм притежавала такива. Така че не виждам къде е конфликта на интерес. Разбира се, ще поискам от председателя да не бъда член на втори състав това е предприятие на баща ми и аз не мога да го задължа да продаде предприятието утре, защото аз съм решила да се занимавам с политика. Можех, разбира се, да работя в семейното предприятие, но аз избрах да бъда независима, да бъда адвокат, да работя като адвокат и да влеза в политиката в последствие. Така че ще направя всичко възможно, за да се избягне всякакъв конфликт на интереси с семейното предприятие, в което никога не съм била нито ам, на заплата, нито управител. Що се отнася до данъчното облагане в Люксембург? Не смятам, че облагането е в ущърп на други държави членки, както от, отговорих вече на вашите колеги. В Световния форум за прозрачност в областта на фискалността счита, че Люксембург отговаря изцяло вече на необходимите норми. Люксембург не е в никакъв черен списък. Транспонирани са всички европейски директиви съгласно изискванията. Така че не, не трябва да се твърди, че а, Люксембург а, у, налага данъчно облагане, което да е в ущърп на други държави членки. Люксембург е държава основателка на Европейският съюз и сегашното правителство, включително и партиите, които бяха в а, а, политиката и в управлението преди 2013 година, винаги са работили в името на Европейския съюз и прозрачността. Още един въпрос, Мартин. Благодаря, госпожо председател. Нашата комисия поддържат, е, поддържа много добро сътрудничество с вашите колеги от Люксембург. И позволете ми да ви провокирам. Какво е, вие смятате, че бихте могли да направите по-добре от е, Унгария? Е, ще се опитам, естествено, ще положа максимални усилия, но ще бъде е, трудно да е, е, бъда по-добре от предишния кандидат и предишния член на Люксембург в Сметната палата. Очевидно ставаше дума за това. Да. И така, благодаря за въпросите, благодаря за отговорите. Аз също благодаря на всички членове на комисията за изслушване.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 So, ich begrüße ganz herzlich den Präsidenten des и така поздравявам много сърдечно сред нас председателя на Европейската светна палата и се радвам, че можем да открием процедурата по изслушването във връзка с неговия повторен избор. Докладчик е Томаш Стеховски. Вече проведохме три изслушвания, сега четвъртото започва. И давам думата на вас. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми госпожи и господа, от 6 години имам честа и привилегията да ръководя една институция, която има специални задачи. Именно в това неспокойно време, в което живеем, е особено важно е, да бъдеш е, аудитор и трудно можем да оценим задачата на аудитора. По време на първия мандат се радвам, че успях да допринеса за задачите на Европейската сметна палата. Радвам се и за това, че моите колеги от сметната палата, както и държавата, от която съм, ми гласува доверие и ме издига като кандидат за второ за втори мандат. Междувременно през изминалите 6 години развих една стратегия, която успях да реализирам. През 2016 година аз дадох идеята декларацията за надежност и годишния отчет на Европейската сметна палата да се концентрират върху най-важните аспекти и да се подобрят като цяло. Тази цел бе и записана в нашата стратегия от 2018 до 2020 година. Междувременно вече отбелязваме и добри резултати. В собствените одити ние провеждаме е, много е, важни одити на изпълнението, без да пренебрегваме аспектите на съответствието. Дали става дума за летища, за е, пристанища, които се използват по предназначение и е, водят до полза или не, или е, да кажем проверки на спазването на правилата. времено е, поддържаме контакти и с адресатите на нашата работа, и с другите аудитиращи институции. Заинтересованите страни са много, но особено важен за нас е Европейския парламент. Задълбочаването с Европейския парламент и най-вече с Комисията за бюджетен контрол бяха в центъра на вниманието. Казвам това е, и от гледна точка на моя собствен професионален опит. Аз съм бил член на Европейския парламент. Сметната палата е всъщност институция, която е, предлага услуги за парламента контролът е, на комисията, е, подобряване на законодателството, това е една основна задача на парламента. И целите трябва да се изясняват в много е, ясен е, език е, в сътрудничество между Сметната палата и парламента и също времено с нашите доклади ние да допринасяме за дейността на парламента. Освен това, половината от предложенията на парламента във връзка с провежданите от нас одити всъщност са, действително се включват в работната ни програма. Още по-ефективни, още по-ефикасни, още по-съществени е, трябва да са нашите е, от доклади. Същевременно стратегията за следващите години е, ще бъде много важна задача е, за е, перспективата пред Сметната плата и пред Европейския съюз. Съществени са продуктите, които ще произвеждаме, естествено в кавички, и се надявам, че те ще допринасят, е, е, както и до сега, за вашата работа. При по-нататъчното е, ми назначаване, ако ме изберете, естествено, ще работя за оптимизиране на процесите в самата сметна палата. Още в началото аз заявих, че целта ще бъде така, средния менеджмент да се е, увеличи е, с около 40%. Е, имам предвид най-вече дела на жените да се увеличи с около 40%. Имахме само две жени всъщност в Сметната палата в началото. Междувременно в това средно ниво на менеджмент, където нямаше всъщност никакви жени, се оказва, че се намират и то много подходящи, много компетентни кандидати и е, ситуацията се променя. Е, така че е, има едно по-нормално съотношение между половете. Винаги, естествено, сме били с отворени очи, с отворени уши и така ще бъде и в бъдеще, ако ми изберете, за всички ваши искания и на целия парламент, както и на комисията. Господин Стеховски е нашия докладчик. Господин председател, бих искал да ви задам много въпроса, много въпроси, но Мартина приключи последният е, изслушване с много е, провокиращ въпрос, така че и моите въпроси сега трябва да са провокиращи. Въпросът ми е защо отново сте кандидат за, за, за съвмет, член на Сметната палата? Постигнахте много, слушахте много работа. Защо не си починете и не решите да се занимавате с нещо друго? Можете ли да ми дадете три причини или три области, заради които искате да продължите да вземат този пост? Следващият ми въпрос е свързан с изпълнението. Въпросът ми е как действително по-добре може да си свършите работата, как по-добре може да покажете, да представите одитите на гражданите, как може да докажете, че вие сте една много силна, напълно независима и прозрачна институция. И третият ми въпрос е свързан с бъдещото ви сътрудничество с ОЛАФ. Мнозина от вас, от нас знаем, че свършихте чудесна работа при разследването на ЕАЗО. Европейската служба за убежище. И всички знаем, че това се случи в тясно сътрудничество между вас и ОЛАФ. Сега ще скоро ще се съдейства Европейската прокуратура и ще, се съкрат... ще има съкръщения на персонала в ОЛАФ. Как смятате, че ще работите за бъдеще? Да, ще бъдат прехвърлени 80 от служителите на ОЛАФ в Европейската прокуратура. Между 50 и 80 човека ще бъ... служителя ще бъдат прехвърлени. И смятам, че за бъдеще трябва да предвидите много тясно сътрудничество между тези две много зависими а, институции. Знам, че да имат различни правомощия. Олаф разследва, вие аудитирате. И когато обсъдихме темата с директора на Олаф, той заяви, че много високо цени сътрудничеството с вас и опитът за съвместна работа до тук, така че моля ви да отговорите съвсем накратко на тези мои три въпроса. Ja, vielen herzlichen Dank. Да, благодаря ви. Господин Стеховски. Защо? Първо, съвсем банално, е, доставя ми удоволствие и радост. Е, трябва просто с удоволствие да си вършиш работата, а за мен това действително е удоволствие. Тази година съм на 62 години. Е, нямам усещането, че съм, така да се каже, вече от резерва. И смятам, че бих, могла, бих могъл да поработя още 6 години и след това вече да помисля за пенсиониране. Освен това, през тези 6 години смятам, че могат да се раздвижат много неща, не само в Сметната палата, но и извън нея защото Сметната палата наистина е независима институция и разполага с квалифициран персонал. Има освен това добро име сред специалистите и ако желаем действително да запазим доброто си име, ще трябва да подобряваме нещата чрез всички заинтересовани институции, естествено съвет, комисия, парламент и така нататък. И тясно сътрудничество. Така че по всички тези причини бих искал да продължа работата си през следващите 6 години. Какво смятам да подобря през следващите 6 е, години, макар че е, до, в изминалите 6 години постигнахме много. Е, медийната информация бе почти е, отвоена. А продуктите, които публикуваме ежегодно, също се отвоиха. Не казвам, че всичко това е направено от мен, не от целия екип, естествено. Междуинституционалните отношения играят много съществена роля, но винаги има достатъчно пространство за по-нататъчни подобрения. Има една, един преглед за партньорство и той е доста критичен. В е, този, тази партньорска проверка, в крайна сметка, се вижда какво е, сме постигнали по стратегията и какво не сме постигнали. Има и дефицити, най-вече по отношение на реформата. Е, промените в докладването. И така, целта е одитът да се опира и на резултатите на предходни аудити. Това естествено е нещо, което като че ли понякога е било пренебрегвано. Освен това въпроса за отпускането на средства в Сметната палата за по-нататъчни одити за изпълнение. Ние забелязваме при конференциите, които на аудитиращите върховни институции, виждаме, че има годишно около 60 предложения за одити на изпълнение и ще се опитаме в бъдеще да правим повече одити за изпълнение. Но това е възможно само ако са на лице необходимите ресурси. Тоест ще трябва да помислим и за едно преразпределяне на е, изразходваните средства при нас, за да можем да отделим необходимите средства за одити за изпълнение. Американската палата, ГАО, Финландската сметна палата имат по-малки звена, по-малки отдели, които са свързани в мрежа с, да кажем, европейски и други аудитиращи институции в света, за да обменят идеи, за да получават по този начин импулси за по-нататъчни одити. По време на финансовата криза, естествено, трудно бихме могли да подготвим нещо такова предварително, но сега вече трябва да обменяме опит с колегите и идеи в продължение на 2-3 години, да кажем по кибер, сигурност, може да се обменят идеи и след това вече оттам да се направят конкретни предложения за одити. Някои неща не могат да се предвидят, но в момента, в който получиш, да кажем, информация от колега, че нещо подобно е открито при тях и е направен одит е, в определена област, е, получаваш и ти стимули и идеи. Така че от е, 2020-2021 година именно една подобна част от стратегията ще бъде на преден план. Колегата от Португалия, който е член, португалски член на Сметната палата, има конкретни предложения в това отношение. Олаф има съвсем други задачи. Ние аудитираме ние е, не правим нашите проверки и проучвания, за да откриваме измами и други престъпления. Не. Но в момента, в който е, аудитираме и е, нещо ни се сложи, е, стари съмнително или подозрително, тогава естествено се обръщаме към ОЛАФ. Подписахме е, един меморандум е, за разбирателство, след две години най-вероятно ще се поднови, за начина по който предаваме подобни сигнали на ОЛАФ на шефката CTPO написах и тя веднага благодари, че и заяви, че всеки път, когато нещата са от ресора, да кажем, на Европейската прокуратура. Е, естествено, е, ще се радват много, когато получават сигнали от нас. Така че е, ОЛАФ разследва, Европейската прокуратура разследва, ние аудитираме, но работим в тясно взаимодействие, когато е необходимо, естествено. Това бяха трите въпроса, струва ми се на които отговорих. От социалисти и демократи Цветелина Пенкова струва ми се отговаря сега за тази тема. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря господин Лене за присъствието днес тук и за много изчерпателното изказване, както и за изчерпателните писмени отговори, които ни изпратихте преди това. Имам три въпроса към вас. Първият е свързан с темата, която вече беше засегната от вас в встъпителното ви изказване, а именно годишния доклад на Европейската сметна, Европейската сметна палата. Споменахте пилотният при проект за между Европейската комисия и Европейска сметна палата за подготовка и сътрудничество с държавите членки при изготвянето на годишният аудит. Може да дадете малко повече подробности. Вторият ми въпрос. Твърдите в писмените си отговори, че трябва да се постави акцента върху изпълнението, а не върху съответствието в по-нататъчните аудити на Европейската сметна палата. Смятате ли, обясните как смятате да постигнете това. И третият ми въпрос е свързан с а, а, едно от заключенията от няколко специалните доклади на Европейска сметна палата, е именно проблемът с различното тълкуване от страна на националните органи за някои от правилата, особено по отношение на правилата за разходване на европейските фондове. Ако не се лъжа, Пестата комисия тази година изказа възражения за четири от препоръките на, на Европейската сметна палата в областта на политиката на сближаване с обяснението, че на националните компетентни органи имат по-различно тълкуване тълкуване на приложимите разпоредби? Как имате някакъв коментар и как смятате да разрешите този проблем за бъдеще? Това бяха трите ми въпроса. Благодаря ви. Благодаря за въпросите. Първо, пилотния проект. Действително е важно във връзка с прехода е, към така наречения тестиращ е, аудит, е, ние започнахме с един пилотен проект за сближаването и се сблъскахме с, в рамките на пилотния проект с някои технически проблеми така че е, комисията и държавите членки е, не е, провеждат одитите в тази сфера така, както ние предвиждаме с нашата методика. Така че комисията ще трябва да се съобрази с някои от нашите препоръки и тя заяви, че ще го направи. През 2021 година ще направим един специален доклад е, и още всъщност следващата година в програмата сме включили един проект, в който ще анализираме съвсем точно е, постигнатите до този момент резултати и констатациите от пилотния проект. Що се отнася до изпълнението е, на съответствието, ще ви кажа следното. През 90-те години дори и тогава да не сте били тук, е, най-малкото знаете от е, учебниците по история и от е, медиите, че Жак Сантер трябваше да напусне заедно и всъщност състава на комисията напусна. На 4 години всъщност изминаха до приемането на Мастрихтския договор – в е, е, продължение на 3-4 е, години всъщност Сметната палата е издавала отрицателно становище за работата на комисията. Причините са простички. Цифрите не са публикувани тогава през 90-те години, но става дума за двуцифрени така, отклонения в бюджета. И независимо от това, че нещата бавничко се развиват, от 2003 насам положението се подобрява. Така че ние не е, смятаме, че трябва на всяка цена да обръщаме повече внимание на съответствието. Не, трябва да обръщаме внимание повече на изпълнението, защото е, в крайна сметка и в парламента ситуацията е същата. Когато е, разговаряте с председателите на комисиите в Европейския парламент, всички те казват, че се интересуват най-вече от изпълнението, от изграждането на терминал, на летище, на пристанище и така нататък. Или защото нещо, да кажем, не става така, както е било предвидено по проекта, защото са се случили грешки, не непременно защото някой е вършил злоупотреби. То участниците в крайна сметка и заинтересованите страни не се интересуват чак толкова от е, допуснатите грешки, колкото от това, че след като е започнат строеж, изгражда се терминал на летище, на пристанище, път и така нататък, очевидно, те са необходими и трябва да се довършат. Така че каква е ползата от инвестицията? Какви са целите, е, които се преследват с определена инвестиция? За това става дума. И в този смисъл изместваме акцента върху изпълнението ще пада този акцент, но няма да пренебрегваме съответствието в никакъв случай. И още един въпрос. Имаше е, как, как действаме, когато има различни позиции е, и виждания, е, сметна палата и комисия. Естествено, че е, когато комисията е на друго мнение, тя е просто на друго мнение. Ние в повечето случаи успяваме да се споразумеем, но ние не можем изцяло да наложим нашите решения. Можем само да препоръчваме нещо, да търсим диалога с комисията. По-различно стоят нещата, когато става дума за държави членки. Много често се сблъсквам с, така да се каже, несъгласие или критични бележки. Много често ме посещават министър-председатели, министри на финансите и така нататък, които ми се оплакват, че местната администрация, на сметна палата, да кажем, е, е, е критикувала тяхната дейност или е поставила определени искания и препоръки, защото ние сме направили одит в дадена сфера. Националните правителства естествено могат да ни напишат е, в писмо е, и да ни попитат как бихте оценили това или това е, подобна констатация или подобно поведение. Е, но в крайна сметка решението е на националния, на регионалния компетентен орган. Е, естествено, е, ние можем да дадем препоръки но не става дума за правомощие на съд или на съдебна инстанция. В никакъв случай не можем и да говорим за подобна иерархия, както в съдебната система, която, да кажем, решението по, на първа инстанция не се приема и се оспорва да се мина към втора. Не, при нас не е така. Оливие Шастел има думата. Don't. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин председател, благодаря ви, че отново ни описахте какви са амбициите ви за Европейска сметна палата. Искате още една, по, още по-ефикасна сметна палата. Имате, сещате ли се за една идея, за една област, в която сметната палата би могла да се справи още по-добре, за да, да принесе още повече за благоденствието на европейските граждани? имаме няколко въпроса. Първият. Работата на Европейската сметна палата като цяло не е достатъчно добре позната на европейските граждани. Смятам, че е, сметната палата трябва да положи повече усилия, за да стане по-видима за широката общественост и смятам, че това трябва да бъде сред целите ви за едните години. Бих искала да ви чуя какво смятате да направите в това отношение. И последният ми въпрос. Готов ли сте да обмислите поредица от мерки, които да позволят на нашата парламентарна комисия да ускори процедурата по освобождаване от договорност. Благодаря ви. Ще започна с последния въпрос. Естествено, ние сме готови да направим всичко, което е по силите ни, за да ускорим процедурата за освобождаване от отговорност. Госпожа Холмайер е, многократно е поставила този въпрос. Водили сме и в миналото много разговори на тази тема. Въпросът е, че не зависи само от нас, от Сметната палата и от парламента. Най-важният партньор, в крайна сметка, е комисията е, в цялата тази процедура. Е, когато проверяваме комисията, сме зависими от данните и от цифрите, които предоставя комисията при всички положения ми се струва разумно през новия легислатурен период да започнем с една инициатива. Е, да се надяваме, че скоро ще имаме нов е, комисар, е, с който ще работим и, и да се опитаме действително да съкратим процедурата за освобождаване от отговорност. Възможно е, естествено, и в финансови регламент да променим нещо. Ние сме готови. Но в крайна сметка става дума за решение на законодателя. И е, да, следващия въпрос, когато започнах през 2015 година работата си в Сметната палата, е, приех се съгласихме, че трябва да подпишем едно писмо за проверка на банковия надзор. След това имаше процедура, която съвместно съветът и Европейския парламент приключиха, така да се каже. И на практика на бърза ръка се приключи с тази проверка върху банковия надзор. Това бе класически е, е, пример за неразумно, неразумно планиране във времето, неразумни срокове. Естествено, много важно е, е не е, да се връщаме назад, за да търсим повече информация за нещо, което вече е минало, а и също времено да не мислим за евентуални промени в законодателството или за това, което трябва да променим в практиката. Смятам, че действително трябва да се подобри работата с обществеността и по отношение на публикациите, на партньорските проверки. Може все още да се направи но вече постигнахме много. Имаме във всеки случай няколко основни въпроси. Сметната палата е най-малката институция от седемте традиционни институции на Европейския съюз. В медийния ни екип има двама-трима души които в крайна сметка трябва да обслужват, така да се каже, 28 различни медийни ландшафта в Европейския съюз. Ние е, имаме една доста раздробена картина по отношение на медиите е, в държавите членки в столиците, естествено Европейската комисия, да кажем, и си има своите представителства, мисии, има назначени хора, които отговарят и за медиите. Ние не можем да си го позволим обаче. Имаме само двама-трима души в централата. Освен това, ние сме настанени в Люксембург, една чудесно организирана страна, една богата страна, но също времено партньорите и контакт, лицата за контакт са тук в Брюксел, а не в Люксембург. От Брюксел се е, изпращат репортажите към столиците. Така че е, заедно с всички останали институции със седалище в Люксембург е, е, правим, така да се каже, някакви семинари или срещи с е, журналисти И по отношение на докладите е, правим много повече, опитваме се да ги представим по-добре в медиите. Е, струва ми се, че междувременно нещата са доста по-добри, отколкото бяха с... Може би не сме постигнали повишаване на качеството с около 100%, но същевременно по етични съображения ние не можем да използваме, да кажем, Twitter, Facebook и така нататък. Е, е, е, ограничени сме от нашите правила за, и кодекса за поведение. Това е, което мога да ви кажа. Благодаря за вниманието. Благодаря. Колегата Пекча има думата. Good morning and uh, thank you very much. Благодаря ви, благодаря ви за тази възможност да разменим мнения с вас. Много от колегите споменаха някои важни въпроси, които не искам да повтарям. Държа само да подчертая, че, се, че много се радвам да чуя, че все повече жени по се назначават на ръководни постове в Европейска сметна палата и се надявам, че постепенно ще се подобри и равновесието между броя на мъжете и жените сред членовете на самата сметна палата. Бих искала да ви помоля за коментар по една друга тема, като по-скоро на политическо равнище. Комисарият по бюджета е от германската християн-демократическа партия Председателят на А германски член на Сметната палата е член на ЦСУ, като е последствената партия в Бавария. А, пък бъдещият а, комисар по бюджета ще е член на същата на, на от същото политическо семейство в Австрия. Смятате ли, че по този начин би трябвало взаимно да се а, контролират ходващите на същата държава и на същото политическо семейство? Не виждам е, конфликт на интереси. С удоволствие ще ви отговоря най-ожесточеният критик на госпожа Фандерляен в е, ФРГ е Федералната сметна палата. Е, и е, шефа на сметната палата на федерално равнище при нас е също бивш член на така, коалицията ХДС-ХСС. Аз 2015 е, година е, се отказах от всички функции и мандати в моята партия и от тогава е, не поемам никакви такива длъжности и функции. Естествено, ние трябва да спазваме правилата, да бъдем неутрални, независими. Познавам едва от две седмици Урсула фон дер Лайн. Нейната дейност в като политик бе съвсем различна от моята. Ние сме от различни федерални провинции, така че не съм имал възможност да се сближа с Урсула Фандерлайн. Нямаме много допирни точки с в крайна сметка Европейския парламент избра с немалко мнозинство Урсула Фандерлайн за председател на комисията, така че не смятам, че това е проблем за мен. Трябва да ви кажа, че и Инге Гресле е, е, бе от Германия и е, Ханс Петеринг беше от Германия. Имаше естествено и австрийски представители, които се изтигнаха. Да. Добре. Олаф е Финландия. И така. Други въпроси? Колегата Адинов. Благодаря ви, господин председател. Много ценя опита ви, много ценя квалификацията ви. Господин председател, има много богат опит, който ние много, много високо ценим тук в нашата институция и с радост научих, че Германия ни отново предлага господин Ленне за член на Сметната палата. Споменахте Въпросът за фактът е, че Сметната палата е разположена в Люксембург и мисля, че има нещо че има истина в думите ви. Сигурно не е лесно да се увеличи видимостта, но през Сметната палата при положение, че самата институция е разположена в Люксембург, а всички журналисти са тук в Брюксел. Има някакво недоразумение, очевидно. Аз не, в никакъв случай не исках да кажа нищо срещу седалището в Люксембург. Ние с удоволствие сме там. Но, да кажем, съда, сметната палата не би трябвало да е, бъдат изолирани, така да се каже, от политическото ежедневие. Е, е, щом са независими, естествено това е възможно, що се отнася до чистата им, същинската им дейност. Но когато става дума за контактите с медиите, естествено това е все пак известен, известен проблем. Медиите обикновено са тук, в Брюксел и е, не се срещаме чак толкова често. Трябва да правим съзнателни е, организирани усилия, за да го правим. Благодаря ви. Не виждам повече въпроси. Благодаря много, много сърдечно на председателя на Европейската сметна палата и в момента ще го освободя, така да се каже, от ангажимента да отговаря на по-нататъчни въпроси. Благодаря. Okay. Okay. Draußen wartete schon der Отвън чака вече следващият кандидат, господин Милионис. Welcome to the committee, to your hearing. Добре дошъл в комисията по бюджетен контрол, добре дошъл на изслушването ви. Вие сте кандидатът, член на сметна палата от Гърция, а Сандор Лунай от групата на демократите е докладчикът. You have the floor. Имате думата. Um, thank you. Madam Chair, honorable member. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. За мен е огромна чест да съм днес сред вас в качеството си на кандидат за член на Европейската сметна палата. През последните 6 години направих всичко а, възможно да съм на висотата на високите очаквания на европейските граждани и да изградя възможно най-добри взаимоотношения с а, пряко избраните от а, гражданите, член на Европейския парламент. Твърдо съм убеден, че качественият аудит е важна стъпка в добрата насока за европейския проект. Договорът с пълно право изисква от аудиторите да бъдат високо квалифицирани специалисти, чието независимост не може да бъде подложена под въпрос. Повече от 20 години съм бил съдя в съд да, в Гърция, където станах заместник председател. Съдиите имат, като съдии в Гърция, ние имаме а, дългогодишна култура на независимост. Паралелно с а, ролята си съм и учител, и съм преподавал финансово право в университета в Атина и съм публикувал редица стати, посветени на обществените финанси и обществения финансов сектор. Много ви благодаря за доверието, което ми оказахте с одобряването ми за член на Европейската сметна палата преди 6 години постъпих в Сметната палата, включих момент от нейното развитие, защото е, поставихме гражданите в сърцевината на дейността си, съсредоточихме се върху теми, които са по-важни и по-интересни за европейските граждани и подобрихме видимостта си в традиционните и социални а, медии, за да подобрим видимостта си. Състав първи, на който аз съм член, надхвърли първоначалните си правомощия, свързани с ОСП, за да се обхване много по-широката тема с опасната околната среда и измененията на климата в качеството си на член на Сметната палата да докладващ за природните ресурси, успях да гарантирам постигане на по-добри резултати по-малко средства в рамките на аудитирането. През последните три години успяхме да гарантираме много добри резултати по отношение на преките плащания, като навърно с това посочихме кои са най-високо рисковите области. спестихме средства от одитите за съответствие, които могат да се използват за повече одити за изпълнение. Ръководих аудитиране в областта на съвместно на, на кръстосаното спазване в рамките на ОСП и смесената система за подпомагане. Също така отговарях и за аудити на в рамките на Натура 2020, както и на одит посветен на органичното замедение, както и а, докладът за подотчетност на отчетността за емисиите от пазникови газове, доклад, който скоро ще бъде публикуван. Всички тези доклади допринесоха за по-доброто управление на европейските политики и европейските фондове. През всички тези години с удоволствие установих засиленият интерес на редица заинтересовани страни към докладите, които изготвят нашата институция, както страна на Пайски парламент, така и от страна на медиите и на гражданското общество, особено когато докладите ни засягат теми, които са важни за тях. Всичко това показва, че Европейската сметна засилва своето значение и по този начин положително си въздействие върху европейските политики. За да продължаваме да си вършим добре работата, не бива да забравяме по-цялостната картина. Економиката на Европейския съюз продължава да се възстановява от кризата, започнала през 2008 година. Институциите, както на Европ... национално, така и на европейско равнище, са изправени пред предвикателството да намерят някакви решения. Последните, резултатите от последното проучване на Европарламента от миналата година са окоръжаващите. Показват, че доверието в нашата институция се засилва, но все пак ни предстоят много предизвикателства. Въпреки економическите и социални притеснения. Гражданите се вълнуват и от бъдещето на планетата, влушаването се на околната среда и въздействието на тези тенденции върху тяхното здраве. Притеснява също така и за устойчивостта на настоящите а, обществени политики. Смятаме, че законодателните, изпълнителните органи и, аудитар, и аудитиращите органи в рамките съвет на съответните им мандати трябва да изиграят своята роля за засилване на доверието на европейските граждани. Ние в качеството на аудитиращ орган с професионализма и независимостта си можем да уверим гражданите какво работи и какво все още трябва да бъде подобрено в дейността на Европейския съюз. С ваша подкрепа, уважаеми на Европейския парламент, ще продължим усилията си в тази насока. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Thank you very much. Много ви благодаря. Думата има нашия докладчик. Благодаря госпожо председател. Преди всичко бих искал от името на моята група и от мое име да поздравя за втори път господин Милинойс сред нас. Както пояснихте вече е, в началото на вашето изказване, вие разполагате с необходимата компетентност и професионалния опит за упражняване на тази длъжност. Благодаря ви за работата, която сте извършили през изминалите 6 години. Членовете на е, нашата комисия, както и членовете на Европейския парламент, преследват същата цел прозрачно, коректно изразходване на европейските средства в интерес на Европейския съюз. Радвам се, че доброто сътрудничество с останалите институции за вас е приоритет. Имам някои въпроси на базата на писмените ви отговори. Като член на Европейската сметна палата, е, вие сте преживяли е, известно разочарование, именно, че няма единен одит е, или в истинския смисъл на думата, или че има слабости и проблеми при осъществяването на единния одит. Затова ще ви попитам. Възможно ли е от една страна да се избегне повторението на одита и от друга страна да се намалят административните разходи? На второ място, какви са методите за постигане на тази цел? На трето място, вие като председател на първи отдел на ЕСАП сте работили е, във връзка с е, е, осъществяването на реформата в ОСП. В Нью Йорк Таймс излезе една статия, в която се казва, че олигарси в средно и източно европейски страни злоупотребяват с е, отпуснати европейски средства и е, на практика е, извършват спекулации. Как могат да се отстранят тези порочни явления? Как могат да се постигнат общите цели за защита на интереси интересите, на бюджетните интереси и финансовите интереси на Европейския съюз, така че да увеличим е, средствата в бюджета. На трето място комуникацията между Европейската и националните сметни палати. Е, подобрение в смисъла на е, е, подчертаване и на изтъкване на важността на климатичните въпроси, на въпроси свързани с околната среда през следващия период и как е, държавите членки според вас е, е, трябва да бъдат накарани да прилагат всичко това, което е необходимо, за да се постигнат целите по отношение на опазването на климата. Благодаря. Господин Милион, Милионис трябва да отговори, но при включен микрофон. Моля, микрофон. Σχετικά με την καθυστέρηση των εκθέσεων, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα Ε, εμείς σε ό,τι αφορά την Проблемът с е, закъснението на годишния доклад. Сега, наистина в миналото този доклад постъпваше при вас през ноември. Съкратихме срока, в момента доклада постъпва през октомври. Мисля, че това е добра крачка напред, но при всички случаи ми се струва, че можем да съкратиме този срок, ако се усъвършенстват системите за контрол на държавите членки. При усъвършенстване на тези системи за контрол и ако комисията ни предостави по-бързо необходимите данни, бихме могли да ускориме темпото и да ви предоставим доклад по-рано. Това беше за годишния доклад. Сега за специалните доклади. Е, финансовият регламент предвижда срок от 13 месеца. Опитваме се да се впишеме в определените срокове, но още не сме постигнали цел, целта си. Миналата година средната е, средния срок беше 15, 15 месеца и 8 дни и се опитваме да правиме всичко възможно, за да се приближим до изискуемия срок, колкото до контрола и кръстосаните проверки. Това е принцип, който прилагаме както на национално равнище, така и на европейско равнище. Опитваме се също така да, да развиеме така наречения единен одит или удостоверението за ангажиране на първо равнище платежните агенции и на второ равнище сертификационните агенции, които би трябва да предоставят удостоверения за редовност и изпълнение. Е, би било добре, ако получаваме е, надежна информация от сертификационните агенции, защото в областта на ОСП за сега резултатите са незадоволителни. Що се отнася до ОСП, още веднъж, сблъскваме се с проблем. Ние направихме много голямо усилия през 2019 година, за да избегнеме препокриването и повторно извършване на дейности, е, като по този начин целта е да бъдем по-ефективни. Но държавите членки трябва да излезат с стратегически планове. Проблемът е, че комисията все още няма добър метод за проверка или контрол на стратегическите планове и тяхното изпълнение. Зададахте ми също така въпрос, свързан с източна Европа и злоупотреба с средства, продажба или регрупиране на земи с цел получаване на европейски средства. Сега, тук става дума за национално законодателство. Ако ние имаме съмнение за измама, предоставяме информацията на Олаф, който трябва да продължи работата. Но е, става дума за проблеми, които са вътрешни проблеми, които е, са пряко свързани с съдебната система и законодателството на държавата членка. Колкото до националните сметки. Сега, е, ние знаете, че сме в тясно сътрудничество с националните сметни палати и имаме така налечените офицери за свръзка, които предоставят на, национ... на националните а, органи, а, информация от Европейската а, сметна палата и обратно. Сега, а, някои пред, предлагат а, да има възможност националните сметни палати да задават преюдициални въпроси на Европейската. За сега това обаче няма да стане. Благодаря, господин. Господин Чеховски има думата. Благодаря. Благодаря за отговора. В вашият въпросник вие е, многократно сте наблегнали на доверието. За нас доверието е огромно значения. Ходили сме многократно в Гърция на мисия и сме били свидетели на много грешки там. Вие сте бил член на националният орган по, за одит на страната. Включително сте по публикували и книги на тази тема. Знаете, сега искам да се върна към един проблем, свързан с одита на метрото в Солун. Все още има много неизяснени неща, липсат обяснения и така нататък. Какво ще кажете в, в по много проекти, финансирани от Европейският съюз, не постигнахме необходимия напредък е, в областта на сътрудничество между националния орган и Европейският е, орган. Сега знаеме, че в е, Гърция има желание за много дълбоки промени. А, бяха започнали промени, но те не са доведени до успешен край все още. Какво мислите по въпроса? И сега, какво, какво смятате да правите в следващите 6 години? Вие до, до сега а, сте свършили отлична работа през последните 6 години. Но просто искам да чуя от вас какво а, искате да направите през следващите 6 години. Не само, че искате да работите в Светната палата, но каква отлична работа ще свършите. И е, бих искал да задам няколко въпроса относно отличните методи на одит. Вие казвате, че не само хоризонталните и вертикалните проблеми трябва да се е, разглеждат, е, е, да, за да могат нещата да бъдат близо до действителността. До сега сме получавали а, имаме много неща, които не функционират, като например прекрасни пристанище в Испания, а пък корабите, които не акостират там, в Марокко. Е, можете ли да ни отговорите на въпроса? Благодаря. Разбира се, доверието. Доверието е от огромно значение. Защото в крайна сметка трябва да имате доверие в хората, на ко... които разходват средствата. Хората трябва да имат трябва да са сигурни, че техните средства, техните пари се разходват по законен и правилен начин. Бил съм член на Европейската сметна палата и не забравяйте, че дори преди кризата в нашите доклади посочвахме много проблеми, но нашите е, очаквания или нашата загриженост не получаваше достатъчния отклик от по-висшите инстанции. Сега вероятно има е, някакъв проблем в е, функционирането на институциите в моята страна, но мисля, че не тук е мястото, където можем да го, обс... да го обсъждаме. Колкото до въпроса свързан с метрото в Солон, това е един е, проблем, с който се сблъскват е, много е, градове, стари градове от Южна Европа, където са се наслоили цивилизации. Всяко последващо правителство има планове за а, начина по който ще превръща тези разкопки в музеи и така нататък. Сега, доколко, доколко нашата работа е добре известна на широката общественост и в частност в Гърция. А, откакто а, аз съм в сметната палата, представям нашите доклади, работата ни в парламента. Преди това гръцкият парламент не приемаше подобна намеса. Аз представям начините на работа и включително докладите, одитите и е, в Солун, в ам, Атина и обяснявам начина по който се извършва контрола. Това е метод, който бе а, така въведен от а, колегата Майер. А, в, крайна, в крайна сметка, а, това ние сме четвъртата власт, а, властта на контрола. А, развиваме подобно, подобна власт на академично и, пар, и парламентарно ниво. А защо искам да продължа през следващите 6 години? Ами то е защото започнахме с моя колега да работиме по нов начин – в областта на околната среда и с колегата предвиждаме разшири, раз, разширяване на работата в областта на обезлесяването, а, дезертификацията. Аз лично работя по-скоро по а, проблемите свързани с емисии на парникови газове. А, така че самата сметна палата е изправена пред огромни предизвикателства. Ние ползваме информация, предоставена от сателитни снимки, използваме нов, новата технология с цел по-ефективни контроли. И благодарение на новата технология наистина можем да пестиме много усилия и ресурси и намалихме наполовина проверките инсито на място. С... Също така използваме и е, така наречените референтни снимки. Ние не сме длъжни да го, и, да го правиме. Това е задължение за държавите членки, но ние също се възползваме от тези нови технологии. Сега, колкото до пристанищата и летищата. Да, прав сте. Това са е, обикновено най- най- най- най-сложните програми и планове. Втори състав установи, че цел, целите не са изпълнени, че има много голяма неефективност. Ето, например, в Гърция се оказа, че има две летища, които се, са разделени само 50 км. Следващият въпрос е Ловие Шастел. Или колегата Бое. Госпожо председател, вие май не искате да ми дадете думата днес, но ще я взема все пак. Благодаря. Благодаря за писмените и устните ви отговори, които са много ясни и а, задълбочени. Виждам, че сте експерт в областта на околната среда, също така работите много в областта на земеделието и мисля, че това са проблеми, които ще бъдат от огромно значение по време на нашия мандат. Сега, е, позволете ми да ви задам въпроси, свързани с ефективността и прозрачността, които са вечни и от взаимен интерес. Какво ви е необходимо? Какво можем да направим ние, законодателите, за да можете вие да постигнете е, вашите цели в областта на екологията и околната, на е, околната среда и земеделието с цял ефективност и прозрачност? Сега, какво можем да поискаме от е, за политики Ехме να κάνουμε με ανθρώπους в ОСП работиме с земеделци. Аз идвам от тези среди и знам, че е необходимо да се предоставя повече информация, по-задълбочена, по-ясна информация. Вие, законодателите, трябва да упростите правилата, да упростите норм, нормите и стандартите. Трябват също и средства. Средства насочени към борбата с промените на климата. Всички сме съгласни с това, че средствата не достигат. Сега, аз не съм абсолютно сигурен, че е точно така. ОСП разполага с огромен бюджет, но мисля, че просто той трябва да се преразпредели по един много по-ефективен начин. Благодаря. Да, колегата Пекча има въпрос. Добро утро. Благодаря за възможността да обсъдим днес с вас вашия принос към Сметната палата. Нещо, което оценя е, че вие сте кандидат, който няма така ясно изразена тясна връзка с някаква политическа партия. Тоест, е, вие сте експерт, е, професионалист е, в аудитирането на публичните финанси. Една голяма част от въпросите, които смятах да задам, вече получиха отговор. Вие подчертахте проблеми, свързани с кризата в Гърция – и сектора на публичните финанси. Ако правилно съм разбрал, не сте бил изслушан от и препоръките ви не са били, така да се каже, зачетени от официалните власти в Гърция. Мога ли да ви помоля за нещо повече в това отношение? Какви бяха усилията, които предприехте? Естествено, ние говорихме. Що Елинико Еленк? Разбира се, от доста години насам в Гърция се прилага специфична процедура за предоставяне на редовни доклади на Гръцката сметна палата. Става дума за един вид декларация за гаранция. Липсва ни обаче нужната култура, навиците, които да гарантират, че становището на аудиторите да си бъде чуто наистина на политическо равнище в Гърция. Не само в Гърция, изобщо в цяла Южна Европа. Като цяло сметните палати играят роля много сходна на тези на съдилищата по различни причини. И макар Сметната палата на Гърция да, се, да имаше статут на съд, изпълнителната власт редовно пренебрегваше нашите становища. Можем да кажем, че става дума за един вид липса на култура на аудит и контрол и с доста голямо закъснение годишният доклад че си просто се предаваше на председателят на парламента без никакво обсъждане. И чак когато членове на Европейския парламент по-късно бях, станаха национал, членове на националния парламент в Гърция, успяха да допринесат и да устояват да има истински дебат на докладната палата в Гърция. Председател на комисията ще задам един последен, според мен важен въпрос, свързан с независимостта на вашата работа в Сметната палатия. Андреас Георгио е един случай, с който се занимаваме в момента в Европейския парламент. Оспърва се статистиката, която, така да се каже, е била твърде честна и коректна. Е, представени са е, по един коректен начин е, действителните цифри, а не са били, така да се каже, разкрасявани и замъглявани. Тоест, в е, Гърция е, най-сетна един човек е, е свършил коректно работата си, но сега в момента се оказва, че е осъден условно за две години. Вие чувствате ли някакъв натиск, който да се упражнява върху вашата дейност? Интересуваме вашето лично мнение, защото членовете на Европейската сметна палата трябва да са, е, така да се каже, абсолютно независими и да не е, е, се намират под натиск. Случаят, който разглеждаме и който цитирах, се разглежда в момента в комисията ЕКОН, тук в Европейския парламент и занимава всички нас, които работим в парламента. Си, бе, не пали, ми благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за въпроса. Още един труден въпрос ми зададохте, трябва да призная. Попитахте ме дали Европейската сметна плата е напълно независимо от всякакъв вид натиск ли? За мен лично интересен е въпросът дали е, гръцкото правителство упражнява натиск върху вас е, при изготвянето на определени доклади, по които работите. Защото ето проблемът възникна именно във връзка с случая с статистиката. А членовете на сметната палата естествено са много важни за мен, е, макар че има смяна на правителството междувременно в Гърция. Ε, η απάντησή μου είναι ούτε το διανοήθηκε. Отговорът ми е, че не се е случило подобно нещо нито в миналото и предполагам, че ще го докажа и за в бъдеще. До сега съм работил независимо и ще продължавам да работим независимо, както от гъсто правителство, така и от всяка друга е, форма на политически натиск. А на въпроса им, бил ли съм поставен под някакъв политически натиск, отговорът ми е не, трябва да го кажа съвсем откровенно. А, Въпросът с господин Георгио е една доста по-дълга история, която разбира се хвърля доста лоша светлина върху Гърция тече действително съдебно производство срещу него и той имаше за последица, че трябваше да бъдат, че трябваше да заплати и разходите за делото. И въпреки, че той в крайна сметка беше обявен за невинен на първа инстанция, който беше подновен обвиненията с него на по-високо равнище, така че се надявам в някакъв момент поне да стане ясно кой трябва да плати разход това дело, но със сигурност не трябва да бъде той самият. Добре, благодаря ви много сърдечно. Това бе края на изслушването, а сега ние вече ще преминем и към оценка на кандидатите и гласуване. So, uh, before we vote, I would така, преди да преминем към а, гласуването, бих искал да дам възможност на всички политически групи да си поговорят помежду си, да обсъдят какво и как смятат да гласуват. Имате ли нужда от колко? 5-10 минути? 5 ще ви стигнат. Добре. Чудесно. 5 минути за консултации между политическите групи.